прилагането на Закона за защита на малолетните и непълнолетните. Нека първо да дам думата на авторите на устните въпроси. Госпожа Инфелд, две минути. Според мен това е много важна тема, която обсъждаме днес. Става въпрос за европейските ценности. В устният въпрос сме повдигнали въпроса за литовският въпрос, който уж защитава непълнолетните. Но той може да направи точно обратното, да насърчи неграмотността, може да уязви младите хомосексуални хора на турмоз. Младите хора, в крайна сметка, чиято цел законът кои, които законът иска да защити, може в крайна сметка да се окажат уязвими. Ето защо, колеги, трябва да разгледаме този въпрос. Радвам се, че лятото получих писмо от комисарят Баро, в който се изразява загрежеността на комисията спрямо този закон. В писмото се казва, че комисията ще следи внимателно положението, така, защото всяко ново законодателство да отговаря на европейското законодателство и принципи. Това е много важно. Комисията трябва не само да се намесва, когато се нарушават правата на пазара, а когато се нарушават и европейските ценности. Ние не можем да търпим дискриминацията. Европа е общност на ценности. Ценности, които се споделят от мнозинството от е, нашите съграждани от Литва. Относно резолюцията, колеги, искам да я подкрепите и най-вече измерение 6.2, където да се добави съществуващата директива за, антидискрими... за антидискриминация. Това е минимум. Искам да помолите, да помогнете да се поиска становище от е, Агенцията за правата на, на основните права. Колеги, смятам, че ние като парламент може да се гордеем, ако приемем утре резолюцията, защото ние ще станем глас на общите ценности в Европа. Благодаря. Е, Благодаря. Господин Луначек за две минути. Благодаря, госпожо председател. Както каза, изказала да си преди мен, при този закон, който бе прият в Литва, става дума за закон, чрез който са застрашени свободата на хората, но и човешките права и европейското законодателство. Става дума за свободата на млади хора, които са е, хомосексуал, с хомосексуална нагласа, е, лесбийки и така нататък. Защото този закон предвижда е, или казва, че е, евентуални информации биха могли да бъдат вредни за тези млади хора. Това означава, ще ви кажа какво означава това, че тези млади хора евентуално живеят под страх, евентуално изживяват депресии. Ние знаем, че точно е, млади хора, които е, са е, хомосексуалисти, за които все още не е ясно по какъв начин е, следва да живеят от тук нататък. Точно при млади хора опасността от самоубийства е много голяма. Затова този закон а, е, нарушава а, е, елементарни човешки права и затова се радвам, че още през юли месец имаше писмо от е, комисара Баро, а, е, младежки а, е, организации на е, е, хомосексуал, хомосексуалисти отправи е, запитване е, към институциите? Какво възнамеряват да направят институциите спрямо литовския парламент? Ние знаем, че бившият литовски президент и новият, който бе комисар преди това, не приветстват този закон. И парламентът, но парламентът продължава да държи на него. Радвам се, че има предложение сега за резолюция. Бих се радвала, ако всички не приемем, подкрепим тази резолюция и а, да се обърнем с молба към Европейската агенция за основни а, граждански права, защото тя е създадена именно за това. И в тази съвместна Европа, междувременно трябва да е съвсем ясно, че а, животът на а, лесбийките, на хомосексуалистите не трябва да изчезва от училищата, от учебните заведения, просто защото е забранен със закон. Защото а, именно по този начин за пореден път следва да покажем, че ние сме една съвместна Европа. Благодаря. Сега Руи Таваре за две минути има думата. Благодаря, уважаеми колеги. Този закон би, е, с този закон се цели да се защитят деца е, или млади хора по отношение на разпространяване на информация. Когато те искат да отидат на кино, примерно, да речем в Вилнюс е, се дава определен филм, аз нямам право да, на, да отида на, на този филм, ако той е засяга темата за хомосексуалистите, като е, глобата би могла да бъде до 1500 евро. Евентуално се е, предвиждат и промени в наказателното законодателство във връзка с този закон. Е, а как излежат нещата с двойките хомосексуалисти? Доколкото получих информация, 14 юли 2009 година е денят на разделението. Това е денят, в който ние се събрахме тук за седми законодателен период. Това е също така денят, юбилей, в който основните човешки права на европейско равнище бяха вписани в съответната харта, но също така и деня на приемането на този закон. На 14 юли в Страсбург ние се събрахме за пръв път и сега имаме за задача да защитаваме тези европейски права, които са от, голямо значение. По какъв начин се оценяват тези информации? В кои области? През тази година Вилнюс също така е културна столица и това със сигурност е заслужена титла, но тази титла означава определени отговорности, задачи и е, издигане на културните е, ценности на Европа, а не очерняне на Европа в това отношение. Това е важен въпрос, по който трябва да вземем отношение. Благодаря. Думата има майка Кешман. Позволете ми като хомосексуалист да заявя, че съм изключително горд, че и други в Европейския парламент говорят против е, този закон. Този закон нарушава е, член 6 от е, Хартата за основните права нарушава правата на децата по е, конвенцията на ООН и е, води до дискриминация на хората с хомосексуална ориентация. И кой е виновен? Е, още отдавна бе доказано, че този тип закони водят до цензура и до дискриминация и хомофобия. Дискриминация и хомофобия, които унищожават човешки животи. Предложението е осъдено от множество неправителствени организации, включително и Международната асоциация на хомосексуалистите и съвета на Европа, както и много други. Това е закон, който може е, да засегне множество млади хора и да ограничи достъпа на младите хора до изключително много творби, вклю... дали тогава трябва да се забрани с, достъпа до творби е, на автори като Платон, Чайковски и Оскар Уайлд. Младите хора много добре знаят, че те имат нужда от образование, а не от изолация. Те трябва да могат да разбират света в цялата му, цялото му разнообразие любовта на едно човешко същество към друго по никакъв начин не се намалява от това какъв е полът на единия или другия човек. Този тип дискриминация представлява ужасна мярка. Ние ще съдим обществото си не по това как третира мнозинствата, а по това как третира малцинствата. Именно заради това призовавам всички граждани на Литва и на хората, на ця... гражданите на цяла Европа да отхвърлят тази стъпка назад към миналото. Благодаря. Сега давам думата на госпожа министра да говори от името на съвета. Госпожо председател, госпожи и господа депутати, първо, искам да подчертая, че свободата на изразяването и недискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и пола са основни репери в демократичното общество. Нашият съюз се основава на редица принципи и ценности, от кои, които всяка държава членка следва да зачита. Не може да очакваме зачитането на правата на човека в други държави, ако ние самите в Съюза не зачитаме тези основни принципи. основните права и свободи, свободата на изразяване, правото на живот без дискриминация са залегнали в член 6 от договора за Европейския съюз, а също и в член 10 и член 14 от Европейската конвенция за правата на човека. Тези принципи са споменати в Европейската харта за основните права. Съществуват законодателни актове на общностно равнище, които също предвиждат защита от такова равнище. Директива от 2000 Директива 2078 предотвратява дискриминацията базирана на сексуалната ориентация. Миналата година комисията предложи за тази защита да включи и други области. Съветът в момента обсъжда този проект. Парламентът е дал положително становище. Ние приветстваме тази инициатива и се надяваме тя да бъде реализирана скоро. Това бе в европейския план. В национален план държавите членки могат да приемат национално законодателство, свързано с основните свободи, само при условие, че то напълно е съобразено с първичното и вторичното законодателство на Европейският съюз. И само ако то попада в област, където общността няма изключителна компетентност. Законът прият от парламента в Литва през юли и изменението в наказателния и административния кодекс будят сериозни тревоги у шведското председателство. Законът все още не е влязъл в сила. Не трябва да забравяме това. В нашите очи всеки закон, който иска да забрани сексуалната ориентация, представлява нарушение на основна стойност, ценност като свободата на изразяване. Всеки има право на еднакви ценности. Председателството неколкократно изразявал тази своя позиция в контактите с литовското правителство. Относно правните въпроси, повдигнати от депутатите, не трябва да забравяме, че съветът тук не може да играе официална роля. Съвместимостта между националното законодателство и договора не е в ресора на съвета, нито пък в ресора на Агенцията за основни права. Комисията трябва да прецени дали една държава членка изпълнява задълженията си по договора. Това не означава само точното транспониране и прилагане на европейското законодателство. Това означава, че първичното законодателство на европейско равнище също е изцяло спазено. Сигурен съм, че комисарът ще каже, че комисията може и ще предприеме съответната процедура, ако прецени, че една държава членка не е изпълнена задължението си по първичното и вторично законодателство. Относно член 13 от договора за Европейската общност. Съветът наистина би бил много разтревожен, ако има дискриминация въз основа на а, сексуалната организация, религията или увреждания на дадено лице. Ние се нуждаем от продължение на комисията, за да можем да обсъдим този въпрос и да видим какви мерки ще бъдат взети. В съответствие с член 7 от договора за Европейската общност, съветът може да действа само ако комисията или някоя държава членка са приели вече законодателство, което е в сила. Това не е станало още в Литва. Мога да ви уверя, че дискриминацията на хомосексуалистите е въпрос, който е на дневен ред и ще бъде обсъден на конференция в Стокхолм на 16-17 ноември. Ние сериозно гледаме на това, което се казва в парламента. Тук става въпрос за зачитане на основни права на човека. Но от официална гледна точка въпросът трябва да се разгледа в подходящата институционална рамка. Опитах се да отговоря на този въпрос колкото се може по-коректно като представител на съвета. Очаквам да чуя какво ще каже комисията по този въпрос. Благодаря много, госпожо министър. Давам думата на комисаря Барон. Благодаря много, госпожо председател. Министъра очерта съвсем коректно правната рамка по обсъждания въпрос. Многократно Европейската комисия е осъждала хомофобията. Според Европейската комисия, хомофобията е остро нарушение на принципа на уважение към човешкото достоинство. Европейската комисия е подчерта своята позиция много, е, е подчертава своята позиция многократно, включително и през април 2007 година, когато бе приета резолюция в Европейски, на Европейския парламент за борба с хомофобията в Европа. А, множество, няколко области, в които съществува общност на компетентност, са и области, в които се говори за основните права. Държавите членки са длъжни да прилагат тези права на национално равнище. Когато държавите членки издават законодателство за обществената информация в области, които попадат а, а, в компетенциите на Европейската комисия, тогава тези закони а, ни засягат пряко. Именно заради това комисията е, е информирала литовските власти за това, че има разпоредби е, в е, този закон, още когато той беше проекто закон, които биха могли да създадат сериозни несъвпадения с общностното право. Въпреки това, изглежда, че настоящата версия на закона, прият на 14 юли, не е променена по никакъв начин, така че да отрази коментарите на комисията. В този контекст Европейската комисия може само да изрази своите изключително сериозни е, резерви за това доколко този закон е съвместим с със свободата на словото, със свободата от дискриминация и с правата на децата, защото хората имат право на достъп до информация, която е необходима, за да им помогне да се развият пълноценно. Именно заради това комисията няма да се поколебае да предприеме всички необходими мерки, за да осигури спазването на правото на общността и на основните права. Съгласно информацията, с която разполагаме в момента, има работна група в Литва, по, създадена по инициатива на президента госпожа Грибалскайте и основната цел на тази работна група е да разработи изменения, които ще бъдат предложени за обсъждане в края на октомври. Разбирате, че комисията би трябвало да изчака крайния вариант на измененията, преди да се произнесе с крайно становище по този закон, който а, предстои да влезе сила в Литва. Госпожа Малмстрем съвсем ясно подчерта това. Тя подчерта също, че именно комисията трябва да осигури спазването на основните права и на европейските ценности в цялата в целия Европейски съюз. Благодаря. Благодаря много, господин комисар. Сега давам думата на ораторите от имена, името на групите. Давам думата на господин Ландсбергис от името на НП. Благодаря. Законът се критикува и обсъжда, макар че още не е влязъл в сила. В него се съдържа само един ред – популяризирането на хомосексуалност сред младежите. Това е случая. Президентът на Литва предприе инициативата, за да разясни незабавно измененията. Като вземем предвид и нашата резолюция, мисля, че ние чукаме само на отворени врати. Ние се опитваме тук да се съсредоточим само върху намерението на литовския парламент. В закон има само един ред насърчаването на хомосексуалността сред младежите. Две са основните думи. Популяризиране и младежи, а не хомосексуалност, както се иска на някои. Популяризирането представлява умишлено действие което се свежда до предоставянето на информация, което не е основната информация. Популяризирането на хомосексуалност сред непълнолетните, ако се отворим очите, ще видим, че тук много често се включва нещо повече. Насърчаването, за да се изпробва прелъстяването на непълнолетни, склоняването им към проституция даже. Уважаеми колеги, родители, баби и дядовци, моля ви сега да се вгледате в сърцето си. Вие самите искате ли да изложите на такива рискове вашите собствени деца? Добре, това е във вашия случай – Ами ако те са обект на такова популяризиране съвсем редовно, без да се осъществява контрол. В едната крайност са хората, които искат пост... строга дисциплина. От едната страна са защита на децата на... срещу подобна действия. Аз имам за цел да се заличи първа алинея, която не е на дневен ред в този момент. Благодаря. Grazie per un minuto l'onorevole Moraes. Господин Мораес за една минута. Благодаря, госпожо председател. Господин Бергес представи съвсем неубедителна мотивировка на закона. Аз бях изненаден. Мислих се, че неговата мотивировка ще е по-добра. Съвета и комисията изразиха сериозната си тревога и това е правилната посока. Антидискриминацията и свободата на изразяването са основни принципи в европейското право. Моята държава член, както каза господин Кашман, прие такъв закон от 88-ма. Той вече е закон. той вече е история. Този закон също се превърне в история. Като една общност на ценности, една от силните ни страни са общите усилия да запазваме основните свободи и права. Именно заради нашата общност от ценности ние можем да анализираме законът в държавата. И както каза комисията и съвета, този закон много не притеснява. Агенцията по основните права трябва да свърши работата, да се произнесе. Както казаха комисията и съвета, има проблеми с съществуващите антидискриминационни закони в Европейския съюз. Нека да защитаваме това, което разполагаме. Нека групата на социалистите заедно с нашата партия в Европа, в Литва да осъди този закон и той да се превърне в история. Благодаря господин Донски за две минути. Благодаря, госпожа председател. Уважаеми колеги, Литовския закон за защита на малолетните и непълнолетните от ефекта на обществената информация порази много хора като недемократичен и дискриминационен. Нека да ви привлека вниманието върху факта, че този закон вече два пъти е поставен под вето от бившия президент на страната. Той е критикуван и от настоящия президент Далия Грибалскайте. Този закон предизвика възраженията на цялото гражданско общество, които подчертаха неговата хомофобска натура и това, че води е, до е, цензура. Това е закон насочен против хомосексуалните граждани на тази страна. Това, че хомосексуалността се поставя наравно с физическото насилие и с некрофилията, е напълно неприемливо морално. Според мен този закон е едно голямо недоразумение, е, за да кажа най-малкото. Тези, е, в момента се обсъждат членове 310 и 214 от наказателно, е, наказателния кодекс, на Литва, които ще е, инкриминират е, деянията на всички, които са е, ангажирани в популяризирането на хомосексуалността в Литва. Ако това не е дискриминация, то какво е? И най-накрая този закон е пълен срам, но още по-срамно би било да се опитва някой да го защитава. Именно за това Напълно подкрепям тази революция. Благодаря много. Давам думата на господин Ромева Роеда за една минута. Благодаря. Уважаеми колеги, в момента се намираме в изключително важен момент на европейската интеграция, защото съвсем доскоро нямаше да можем дори да провеждаме този дебат, защото никой не би си и помислил да приема такова законодателство. Тук не говорим за някакъв вътрешно-литовски въпрос. Тук говорим за признак, че се появяват преки атаки срещу достоверие, достоверността на европейските ценности. Не можем да стоим спокойно, ако се позволява приемането на такъв закон в една от държавите членки на Европейския съюз, закон, който навлиза пряко в личното пространство и права на гражданите а, и води до дискриминация на базата на сексуалната ориентация на гражданите. Тук става дума за това как да се говори на децата за хомосексуалността, за бисексуалността, нещо, което е изключително полезно за децата, когато те опитват се опитват да разберат себе си и своето развитие. Именно чрез добра информация можем да насръчим добро развитие на децата. Трябва да помогнем децата да се развиват добре, а не да пречим на тяхното развитие. Господин Шимански, минути и Благодаря много. Дами и господа, Литовският закон за защита на малолетни и непълнолетни деца е създаден поради загриженост за живота на децата и влиянието на медиите върху тях. Освен това, възпитание на децата в съзвучие с убежденията на родителите. Никой в тази зала не би отрекал, че това са важни проблеми и такива възгледи заслужават нашия респект, а не критика. Не това обаче е най-важната точка. Този закон не нарушава в нито една своя разпоредба европейското законодателство. Това са въпроси, от друга страна, които засягат най-вече националното законодателство е, Европейския съюз и Европейската общност никога не са имали правомощия в тази област. Това е причината, поради която този а, а, закон се разглежда на европейско ниво и за това в никой случай не бива да допускаме надвишаване правомощията на Европейския съюз. Затова не можем да подкрепим такава проекторезолюция. Благодаря. Думата има госпожа Свенсън за една минута. Благодаря, госпожо председател. Тук не става дума за идеологически въпрос. Тук става дума за равни права и ценности за всички хора. Аз благодаря на комисията и съвета за тези ясни изявления. Аз съм е, убедена, че е, съветът, комисията и парламентът ще действат съвместно е, в случаи, когато става дума за нарушаване на основни човешки права. Защото тук говорим за уважение пред равни права за всички граждани. И това е в сила за всички държави членки. Защото този закон би могъл да означава или от него може да проистече забрана за определени хора възоснова на, на, на сексуалната им ориентация. И аз се надявам парламентът единодушно да подкрепи тази резолюция. Благодаря. Сега думата имат следващите оратори в списъка. Моля, придържайте се към времето. Първо за две минути господин Матио. Merci, Madame la Présidente. Avant toute chose, je tiens à rappeler ici благодаря, госпожо председател. Искам да напомня на всички колко важно е за Европейския парламент и за всички колеги да се борят с всички форми на дискриминация, особено сексуалната дискриминация. За какво става дума днес? За закон в Литва, който е толкова проблемен, че госпожа Грибалскайте е наложила президентско вето. Тя даже е създала и работна група, за да проучи въпроса и да предложи изменения. Аз е, съм уверена, че тя ще разреши проблема и съответната държава ще намери отговор на проблема с дискриминацията на основание сексуалната ориентация. Някои депутати са предложили резолюция, Радвам се, че има съвместна резолюция. Надявам се тя да бъде прията утре. Интелектуалното и морално здраве на нашите деца трябва да бъде опазвано. Така е. Но ние трябва да се борим срещу сексуалната дискриминация. Дълги години сме се борили за това право. Имаме основни права, имаме си и харта. Борили сме се за тях. Няма да се стоим с кръстени ръце и да не се намесваме. Да прехосваме всички усилия положени до момента. Искам да благодаря на всички колеги, които са положили сериозни усилия. Това е наистина много стимулиращо. Радвам се, че успяхме да изготвим тази съвместна резолюция и се надявам, че тя ще бъде прията утре на пленарно. Чуте пер... Благодаря. Госпожа Блинкен, ви за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Поздравявам парламента за инициативата да се занимае с въпроса за закона за защита на непълнолетните срещу вредното въздействие на публичната информация. Той бе прокаран главно благодарение на десните сили в Литва. Жалко е, че този законопроект не бе обсъден преди приемането му, за да се види дали е съвместим с международното право. Не бяха чути гласовете на неправителствените организации. Основната цел е защита на правата на детето, но правното основание раздели обществото, бяха антагонизирани различните групи в него. Президентът на Литва наложи вето старият президент, а новият създаде работна група с задачата да внесе нов проект в литовския парламент. Надявам се, че в Литва ще бъде проявена политическа воля, за да се подобри този законодателен акт. Още повече, че ние в момента приемаме модерно законодателство в това отношение. Преди 6 години бе прокаран закон за равните възможности, с който се забраняваше пряката или косвена дискриминация, която се основава на възраст, сексуална организация, увреждания или етнически происход във всички сфери на живота. В момента се обсъжда директива в съвета по, същите въпроси. Една резолюция на парламента следва да насърчи литовския парламент да приеме такъв закон, който да спазва всички права на човека и свободи и да е съобразен с Конституцията на Литва, също и международното право. Благодаря. Благодаря. Госпожа Боскорка, една минута. Господин комисар, госпожо министър, госпожо председател, като, като всички вас съм шокирана, че има парламент в Европа, който може не само да предложи такива мерки, но дори да ги приеме. Тук говорим за едно възмутително нарушение на правата на хомосексуалистите, бисексуалните. И смятам, че хората в цяла Европа са засегнати от това защото в този закон се казва, че децата не трябва да знаят нищо за това. Смятам, че дискриминацията по никакъв начин не трябва да бъде допускана където и да било в Европа. Именно заради това се надявам, че комисията е готова да предприеме всички мерки, включително и процедура пред Съда на европейските общности. Благодаря много. Сега преминаваме към процедурата за изказване с дигане на ръка. Господин Миколасек, една минута. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Литва прие един закон, който се отнася до а, защита на малолетните и непълнолетните от вредното въздействие на а, общ, а, информация, която може да попречи на тяхното развитие. Именно заради това Европа няма право да критикува Литва, защото законът не нарушава международните стандарти за права на човека. Много внимателно проучих този въпрос и съм убеден в това. Убеден съм също, че този закон прави точно обратното. Укрепва защитата на малолетните срещу излагане на информация или образи, които от които биха искали да ги защитят и техните родители. Тук призовавам да се спазва принципа на субсидиарност, принципа, който бе на който се позова и Ирландия в измененията към договора. Тук става дума за защита на семействата. Благодаря. Благодаря. Давам думата на господин Палек. Една минута. Благодаря, госпожо председател. За първи път в историята на Европейския парламент се обсъжда действията на Литовския парламент и то не в благоприятен контекст авторите на законопроекта имаха някои желания и намерения, но създадоха закон, който не е подходящ за Европа на 21 век. Мнозинството в литовския парламент бе убедено, че законът е обективен и справедлив. Този дебат, а и категоричната реакция на комисията и съвета е ясен сигнал към Литва, че те не трябва да се връща към средновековието, а да се движи напред възоснова на традициите на европейските държави членки. Ето защо тези дискусии са необходими, както и самата резолюция. Благодаря. Благодаря. Господин Викстрем за една минута. Благодаря много. Всички са родени равни и имат неотменими права. Именно заради това Европейския парламент трябва съвсем ясно да се да говори пред всички европейски граждани от всички европейски страни. Европейските ценности са свързани с свобода и толерантност и недискриминация. Именно заради това се надявам, че в новата комисия ще има специален комисар, който да отговаря за основните права и за правата на човека като цяло. Днес виждаме, госпожо председател, колко жалко е, че една страна като Литва, която е преживяла репресия и диктатура и която вече е постигнала своята свобода, сега решава да въведе такъв възмутителен закон, който да институционализира цензурата и нетолерантността. Всички ние, които смятаме, че принципите на толерантност и демокрация са важни, трябва да осъдим този закон. Благодаря. Следващият оратор. Госпожа Зеловска, една минута. От 2000, е, през 2006 година Словакия бе осъдена, защото ставаш е, по подобни въпроси. Отново виждаме закон, който а, е, а, има за цел да защити малолетните, непълнолетните. Според мен тук става дума в този парламент става дума за манипулация на хартата за основните права и тя се разглежда като задължително е, задължителен правен текст. На практика Агенцията за правата на човека няма право да се занимава с националното законодателство. Така че чудя се какво ли ще си мислят ирландците преди референдума, когато а, могат да си представят, че съвсем скоро и те самите ще бъдат критикувани тук в Европейския парламент за това, че е, искат да защитят семействата в Ирландия. Много е, жалко е, че тук не защитаваме и правата на родителите да, да възпитават децата си. Благодаря. А сега давам думата на госпожа министра за отговор. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че тук съвсем ясно се показа какво е мнението на трите институции по този въпрос. Респект на човешките права, толерант, толерантност, неразделение на правата и недопускането на дискриминация като основна европейска ценност. Изключително важно е да се уважават ценностите и законите, които са в сила в Европейския съюз в тази област. Ние сме обезпокоени от този закон. времено обаче знаем, че в Литва този закон доведе до много дискусии, защото ние знаем, че настоящия президент е, бе бивш комисар и познава законодателството в тази област, а също така ще е, се погрижи за това националното законодателство да е в хармония с европейското. Господин Баро има сега думата. Мога да се присъединя към заключенията на министърката. Искам само да изразя своята надежда, че а, ще се стигне до предотвратяване приемането на един закон, който в известен смисъл няма да бъде в синхрон с европейско законодателство. Бих желала да подчертая преди всичко една конкретна точка. Ние се опасяваме, че определени законови разпоредби биха били в разрез с определени а, е, директиви и законодателство в областта на медиите а, е, и по-конкретно електронните медии. А, е, ние не се намесваме в областта на семейното право, защото това е прерогатив на държавите членки, но това, което е необходимо е да се извърши една точна оценка на ситуацията в Литва. Благодаря. Имам пет проекто резолюции е, след дебата. Е, гласуването ще се проведе утре.